Okay, dear colleagues, let's start uh, with point 9 of the agenda. И така, колеги, продължаваме точка 9 от дневния ред, оценка на международните счетоводни стандарти в Европа. Заглавието на доклада е много дълго, 4 реда отнема, рекорд, тъй като е сложна темата, затова и заглавието е сложно. Няма да го изчета цялото. Давам думата на нашия докладчик. Теодор Димитрио Столоян. Благодаря. Инвестициите в хора и дружества са основният ласък за работни места и растеж. Финансовата информация е много важна за вземане на решения. За това международните стандарти за финансова отчетност са един стожер на финансовата информация. Днес в Европейския съюз от 2005 се прилага Европейската консултативна група за финансова отчетност. Тя се използва в 116 държави по света. Тази група, заедно с стандартите за одит, са изключително важни за доброто финансиране на капиталовите пазари. В този смисъл тези стандарти са обществено благо. Затова е изключително важно залагането на международни стандарти от фундацията да бъде прозрачно и да бъде подотчетно от обществеността. Финансовата криза изостря въпроса и поставя всъщност въпроса в дневния ред на Г20, включително и в нашия дневен ред. Ние сме заложили една постоянна работна група по международните стандарти за финансово отчитане, за качеството им и управлението на Фундацията за международните стандарти по време на дебатите на Съюза за периода 14-20. Докладът за оценката на международните чумови стандарти, дейността на фундацията и така нататък се изготвя от мен. Но трябва да кажа, че макар, че само моето име е записано тук, ние имаме една постоянна работна група, проведени са няколко семинара и изслушвания по тази тема и смятам, че членовете на постоянната работна група за Фундацията за международни стандарти за финансово отчитане участват е, и искам да им благодаря за приноса. Той бе много полезен при изготвянето на този доклад. Какво искаме да постигнем посредством доклада? Качество на стандартите. Едно общо разбиране на критерия обществено благо, формулирани в доклада Майштат. тези стандарти не трябва да заплашват финансовата стабилност в Съюза, не трябва да пречат също така на економическото развитие на Съюза подкрепа на предложението на ЕЦБ за въвеждане на принципа на пруденциален контрол и въвеждане на принципа на управление в новата концептуална рамка, както и надграждане на подкрепа за този принцип е нещо изключително важно и то е основно за нас. Трябва да се направи оценка на въздействието на промяна на настоящите стандарти или въвеждането на нови стандарти. Това е изключително важно, за да може стандартите да бъдат напълно разбираеми. Искам да подчертая, подчертая тук, че поради приносът на, приноса на Европейския парламент и фундацията и групата започнаха да мислят много сериозно за оценката на въздействието. Искаме съветът и парламента да участват на ранен етап, когато се разработват счетоводните стандарти и особено когато те се е, препотвърждават. Диалогът между ЕЦБ и съвета по международни счетоводни стандарти трябва да продължи, независимо, че процесът на сближаване е бавен. Сега за управлението на Европейската конституционна група и международните стандарти за финансови отчети. Е, Фундацията трябва да се сръчи повече върху вътрешна организация, но още по-важно е да се обсъждат въпроси от публичен интерес, които биха могли да бъдат разисквани от фундацията. Използването на международните стандарти и постоянната финансова вноска трябва да бъдат условия за участие в надзорния съвет и съвета за мониторинг на фундацията по стандартите и на ЕЦБ. Голямата част от реформите бяха приложени от Европейската конституционна група. Те съдържаха в доклада Майснер. Комисията трябва да предложи удължаване на програмата за Европейската консултативна група до 2020 година, защото когато одобрим тази програма, финансирането бе гарантирано само за 14-16 година. Няколко думи сега за новите международни стандарти за финансово отчитане. Те са за финансови инструменти, има положителни а, становища, изпратени на комисията. Очакваме комисията да излезе с делегирани актове пред съвета и парламента. Междувременно, разбира се, получихме положителни становища от ЕЦБ, от а, всички надзорни органи по отношение на а, международни стандарти 9, следващите стандарти 16 сега започнаха да се обсъждат, както и стандартите 4 за застраховане и договориране също са в процес на изготвяне. ЕЦБ предложи, извинете, съвета по международните стандарти предложи други стандарти за банкирането, клонгомератите, за да се види как да се предложат стандарти 9. Благодаря за вниманието. Благодаря на докладчика. Сега докладчиците в сянка от името на Перванш Берес, Нена Гил. Благодаря председателю. За съжаление, Перванш я няма. Тя е докладчик сянка на социалисти и демократите. Тя се извинява за отсъствието и би искала да благодари на докладчика за проекто доклада. Тя смята, че наистина тук са записани някои от становищата на членовете на нашата комисия, що се отнася до работната група за международни стандарти за финансово отчитане, където се говори и работи много плодотворно, има диалог с всички заинтересовани страни. Има и изслушване, което се проведе на 1 декември по а, стандарт 9. А, положителни аспекти има много. А, критериите Майштат са включени, економическо развитие, финансова стабилност. Те трябва да бъдат взети предвид сериозно процеса на потвърждаване на тези стандарти. Тези критерии всъщност са част от добавената стоеност на Съюза, що се отнася до счетоводните стандарти. И за това трябва да се намери начин да бъдат приложени на практика. Тя също казва, че има голям напредък, що се отнася до реформата на Европейската конституционна група за финансова отчетност и трябва в максимално кратки срокове да се стигне до съгласие по вече одобрени проекти, преди да се удължава въздействието или работата на тази консултативна група до 20-та година. Има известни тревоги около новия председател на ЕФРАК. Процеса на набиране на необходимите лица е доста бавен. Това може да бъде в ущърп на работата на ЕФРАК и съответно Европейския глас по тези въпроси не се чува достатъчно ясно. Има някои идеи, които колегата иска да предложи за подобряване на доклада. На първо място тя смята, че има наистина легитимни проблеми, свързани с управлението на международните стандарти за финансова отчетност и на съвета по международните счетоводни стандарти, прозрачността и многообразието при финансирането, както и различни експерти, са изключително важни, за да се избегнат конфликти на интереси. Стандарт 9 се споменава на едно място Проекто докладът е, обаче не засяга параграф, е, т.е. няма параграф за новата, новия нормативен акт за финансовите инструменти. Затова тя смята, че стандарт 9 да обслужва дългосрочната инвестиционна стратегия, от която има нужда Европейския съюз. Не на последно място, тя иска да подчертае, че счетоводните стандарти трябва да вземат предвид е, въпроси, свързани с данъчното облагане и евентуални измами при данъчно облагане. Тези аспекти се забравят понякога, но би трябвало да им се даде значимост и най-вече при настоящия контекст. Искам и аз да добавя нещо в лично качество. Аз подкрепям идеята да има повече сближаване, що се отнася до финансовата отчетност, ако искаме надзорниците, инвеститорите да разбират фирмите и дали те са в добро финансово здраве, то тогава всички трябва да говорим на един и същ език на отчетността. Това ще е много важно, особено що се отнася до а, Съюза на капиталовите пазари. И искам а, също по-голямо сближаване, защото това ще доведе и до по-низки разходи. Благодаря. И аз благодаря сега за ЕКАРЕ Кейт Суинбърн. Благодаря председателю. И аз искам да благодаря на докладчика, на докладчиците Сянка за работата до момента. Искам също да кажа няколко думи от името на Сейд Камал, тъй като той е докладчик Сянка, който не може да присъства и се извинява. Докладчикът се е справил отлично, докладът е балансиран, изчерпателен. Чудесно е, че темата се засяга така сериозно в този мандат. Финансовата криза ясно показа, че реформите на стандартите са задължителни и то в спешен план. И затова днес обсъждаме наистина една по-добра система. Остават обаче въпросителни. В Обединеното кралство а, прегледа 8POS всъщност показва това. Тревоги се изразиха не само за качеството на аудитирането на сметките на HBOS, а и органа, който е решил оттам насетне да не се води разследване. Надяваме се едни такива действия да водят а, до а, разглеждане на стандарт 39, тъй като имаме колапс на фирма. Лобистите, банкерите, депутатите и много други имат различни становища за това каква, как, каква е функцията на финансовите отчети на фирмите. Затова господин Кемал иска в доклада а, да се говори повече за регламента за стандартите и как това има своето отражение върху директивата за отчетността. За да бъдат потвърдени, а, тези стандарти не трябва да противоречат на принципа на вярното, на истината становище. Ако не отговарят на един такъв критерий, няма да бъдем съгласни с тях. Смятаме, че този тест трябва да се прилага към определен брой фирми и тяхната отчетност. Цифрите трябва да са верни и точни, не трябва да бъдат надути или да бъдат свити, тъй като има тест за нетната финансова адекватност. Има и директива за капиталовата адекватност. Ако допуснем грешка, тогава дивиденти ще се плащат без да има капитал. Доктор Камал смята, че този доклад ще доведе до една по-ясна представа за това какво означава истински и верен обзор, което води до по-точни критерии. Оценката на стандартите продължава. Трябва да се разгледа четвъртия стандарт, който е свързан с застраховането. Има доста притеснения, изразени тук, що се отнася до забавянето на този регламент, особено що се отнася до застрахователните конгломерати, които са част от банките. Така че очакваме е, този доклад да бъде разгледан подробно. Благодаря. От Алде господин Яцек. Благодаря, да, прав аз съм. От името на Кора искам да благодаря на докладчика за отличната работа. Смятаме, че е изключително важно да имаме световни счетоводни стандарти, които са еднообразни, сравними и увеличават прозрачността. Един набор от такива висококачествени световни стандарти са важни за търговията, за конкуренцията, както и за премахването на бариери пред инвестициите. Кора подкрепя фокуса на Шен Стоян върху значимостта на анализа на въздействието, борбата срещу ненужната сложност, както и подкрепа на структурния диалог между залагащите стандарти в САЩ и нашия съвет. Стандартите стават все по-сложни, но ние трябва да се опитаме да постигнем баланс между сложност и простота. Стандартите трябва да бъдат всеобхватни, висококачествени и да отразяват економическата реалност. Кора с удоволствие ще допринесе към дебата през едните седмици, ще работи с господин Столоян и с другите докладчици в сянка. Благодаря. И аз благодаря Фабио Демаси от името на ГУЕ. Първо искам да благодаря на докладчика за проекто доклада. Имам три коментара сега. Първо, ЕФРАК и е, ЯСП са частни дружества и трябва да работят за общественото благо. Знаем, че методите за оценка, особено про кризата, стана това ясно, са важни, защото може да имат огромни макроекономически въздействия. Затова искаме други заинтересовани страни да могат да оказват своето въздействие върху счетоводните стандарти, за да се избегне конфликта на интереси. Искаме също така органите, които залагат тези стандарти, да бъдат трансформирани, да станат публични дружества, което от своя страна ще доведе до промени, що се отнася до а, параграф К. Пети член за сложността. Да, имаме нужда от по-прости е, счетоводни стандарти, по-прозрачни, но е нужна и финансова стабилност. Смятаме, че имаме сега по-сложни стандарти, но той, те не решават проблемите, свързани с е, загубите е, или други негативни ефекти. На 1 декември 2015 година обсъдихме това по време на едно изслушване скептични сме, що се отнася до стандарта за МСП, което е записано в член 8. А, те може би са полезни, но трябва внимателно да бъдат разгледани, могат да доведат до вредни последствия. Интересите на МСП трябва да бъдат ясно отразени в всички стандарти за тях, за да може да има достатъчно представителност в този процес. Благодаря. Thank you, Sven Giegold, for the Greens. Well... Sven Giegold от името на Зелените. Благодаря господин Столоян за доклада. Има признание за дебатите, които водим. Ще спомена няколко въпроса, по които следва да надграждаме върху постигнатото. Очевидно е, че глобализацията и капиталовите пазари биха спечелили от по-сравними и хармонизирани правила, както каза Нина Джил. Това означава, че ако правилата се определят на международно ниво, начинът по който ги определяме трябва да съответстват на принципите, които току-що гласувахме в рамките на доклада ГОАР. Демократичната отчетност, прозрачност и съвета по международни счетоводни стандарти независимо от предприятите мерки възоснова на препоръките Мейстат не отговаря на тези критерии. Господин Столоян очерта някои от проблемите. Аз мисля, че ние трябва да прилагаме напълно стандартите, които гласувахме по доклада Голар по Надзорния съвет за очите на отразяване обществения интерес, Международната федерация на щоводителите, международните стандарти за финансово отчитане и така нататък, за да спазим изискванията за демократична отчетност и прозрачност ние бихме искали да изразим подкрепа за тази област на въз... оценка на въздействието, в това число и критериите за утвърждаване. Това означава, че имаме нужда от капацитет, например макроекономически анализ. Освен това, е много важно Европа да изрази категорично своето становище в областта на определенето на стандарти на глобално ниво. Основният проблем е, че органа за надзор, който е създаден, е, не е постигнал съгласие за това дали иска да бъде съвет за наблюдение или не. Съвет за наблюдение, който не е постигнал съгласие за това дали иска да взима сериозни решения – те не са само, както пише господин Столоян, до въпроси от обществен интерес. Дали те искат да бъдат пазител на институциите и могат да взимат решение с консенсус. В момента нещата са в застой и съвета по международни четоводни стандарти контролира сам себе си. Съвета по наблюдение е много слаб – и от европейска гледна точка това е доста съмнително, тъй като ние сме вложили доста средства. Ето защо според мен е много важно ролята на съвета по наблюдение да се изясни. Съвета по наблюдение всъщност осигурява насоките. И ако те не могат да се реформират на този етап, ние не можем да не поставим под съмнение легитимността. Препоръките на Майстат за общественото благо също така и необходимостта да се даде принос към финансовата стабилност трябва задължително да бъдат отчетени в процеса на утвърждаване. Това се подчертава и в проекто доклада. Много е важно също така те да бъдат интегрирани в разработването на стандарти от съвета по международни счетоводни стандарти. И за Европа това да бъдат задължителни критерии за утвърждаване. Освен това е много важно съществуващите стандарти да бъдат преосмислени в съответствие с новите критерии – Едно е да променяш критериите, друго е обаче логиката, по която се прилагат тези критерии. Е, по отношение на финансовата стабилност, основният критерий за нас при разработване на финансовите реформи беше доклада Дел Розиер – В този доклад има много препоръки за стандартите за отчетност и опасностите от процикличност. И тази част от програмата за реформи не е изпълнена. Ето защо в първия доклад следва да се съобразим с доклада Деларозиер и да видим до каква степен съвета по международни счетоводни стандарти е изпълнил договореното. И най-сетне стандартите и тяхната същност не, отчетат, е, не отчитат е, истинската и вярна финансова стабилност. Редно е те да обхванат и МСП и публичните организации. Например, някои правила за финансовите инструменти не би трябвало да излизат извън рамките на правомощията. Председателят благодаря. Не виждам представител на Европа за свобода и пряка демокрация. Барбара Капелт за Европа, нациите и свободата. И аз искам да благодаря на докладчика за много балансирания доклад. Споделям е, убедеността му, че годишните оценки са, имат нарастващо значение и е необходимо да се прилага стандартите е, за прозрачност. Това е особено важно за съвета по международни счетоводни стандарти. Световните стандарти са много важни за конкуренцията, също така за да могат фирмите да разполагат с капитал и за да се правят инвестиции. Ето защо, ако международните стандарти за финансово отчитане бъдат заложени в европейското законодателство, това би било полезно. Аз мисля, че ролята на Европейския орган ценни книжа и пазари трябва да се отчете. Аз мисля, че, по отнош... роля... че за ролята на международните стандарти на финансово отчитане тази роля е доста сложна и процедурите са също сложни, особено за малките и средни предприятия. Може би трябва да имаме упростени стандарти за МСП. Освен това, последователността и хармонизацията. Упростяването ще бъде в интерес на европейските економики – и чрез Европейската консултативна група за финансова отчетност това, този въпрос е повдигнат и имаме нужда от допълнителни мерки, за да помогнем на Европейската консултативна група за финансова отчетност. Не на последно място, хармонизацията с трети страни, особено САЩ, която се превръща в важен търговски партньор за европейските фирми – е, е, изисква световна хармонизация на стандартите. Ние ще внесем изменения в този смисъл. Не виждам искания за изказване по процедурата спонтанни изказвания и за това мога да дам Мога да дам думата на докладчика господин Столоян. Благодаря господин председател. Най-напред искам да благодаря на всички докладчици uh, And comments, Благодарен съм им за техните изказвания и коментари. Е, ще коментирам някои от тях, като разбира се, е, ще очаквам да получа измененията ви и съм е, готов да работя с докладците в сянка. Що се отнася до госпожа Берес? Напълно съм съгласен с въпроса за връзката между международните стандарти за финансова отчетност и дългосрочните правила. Имам резерви по отношение на предложението да не се разширява обхвата на е, Европейската консултативна група за финансова отчетност, докато не се приеме доклад за реформа. Защо? Защото имаме доклад за постигнатия напредък и ако, и ако се забавим с, разширява, с удължаването до 2020, ЕФРАК е ще каже на някои служители, че няма защо да работят в ЕФРАК, тъй като няма гарантирано финансиране. Този въпрос ще обсъдим с Европейската комисия. Каква информация искат колегите, освен доклада за напредъка? Вече имаме предложението на Мейстат за реформа на консултативната група за финансова отчетност. Иначе всички коментари бяха много полезни. Що се отнася до коментарите, направени от ЕКАРЕ, господин Камал, разбира се, аз съм съгласен с повечето от тях. Имам резерви по отношение ново проучване на ролята на международни стандарти за финансово отчитане по време на кризата. Има множество проучвания по този въпрос, професионални, академични. И по всичко личи, че заключението е, че стандарта 39 не е имал толкова силно въздействие, колкото смятат мнозина. Да, разбира се, знаем какво се случи в банковия сектор, но тук има много несигурност по отношение на стандарт 39 по време на кризата. Благодарен съм на Алде. Ще работим заедно. Благодаря и на други колеги, които обосноваха необходимостта да не допускаме конфликт на интереси, да огледаме ролята на всички органи, имащи отношение към международните стандарти за финансово отчитане. Що се отнася до коментарите на господин Гиголд, ние ще ги обсъдим още един път. Ще обсъдим още един път коментарите за управителните органи. Може би съвета за наблюдение би трябвало да изпълнява функцията на пазител, но трябва да видим дали това би съответствало на принципа на независимост на ЕЦБ при определене на международните стандарти за финансова отчетност. Ще обсъдим този въпрос с всички колеги и може би знаете, че фундацията на, меж... на международните стандарти за финансова отчетност се преразглежда. На всеки 5 години се прави преглед на управлението на тази институция. Благодаря. Председателят ме помоли да спра до тук. Разбират се ще се съобразим с доклада Розиер. Ще го прочетем отново, за да видим какво има в него. Благодаря на докладчики, на всички докладчи в сянка. Графикът. Срок за внасяне на изменения 1 март, 12 часа на обяд, обсъждане на измененията 22 март, гласуване в ЕКОН 25 или 26 април, пленарна зала юни. Благодаря. Сега преминаваме към гласуването. Първият, доку... първото, което ще гласуваме е избор на нови изпълнителен директор на Европейския орган за страховане и професионално пенсионно осигуряване. ЕЙОПА, но може ли първо да направим проверка? Thank you. Open the vote. So, close the time and open the vote, please. Okay, we, the vote is open for a check. Моля, гласувайте за, за направим проверка. Yeah, there will be a secret. This is the check is not secret, but... Проверката не е тайна, но първото гласуване е тайно. Край на гласуването. Благодаря. Подлагам на гласуване предложението на докладчика възоснова на оценката при затворени врата за избор на господин Парента за изпълнителен директор на, Европ... на ЕЙОПА за, сро... за период от 5 години. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 47 за, 1 против, 8 въздържали се. Поздравления, господин Паренте. Сега преминаваме към към трите доклада, проектостановища на господин Фербер освобождаване отговорност на трите европейски надзорни органи. Първо Европейския банков орган, параграф 1. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за, против, приема се. Изменение 3 за, против, възражали се, приема се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 със устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. Седмо измерение пада, измерение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст, а това е цял параграф. Девето измерение за, против, въздържали се, приема се. Десето измерение за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален тем, параграф 4 за, против, въздържали се, приема се. Измерение 11 за, против, въздържали се, приема се 12 за, против, въздържали се, приема се 13 пада. Първоначален текст не е необходимо. 17 от, оттеглено. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против. 21 изменение пада. 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против. Да направим проверка на 29-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. So 30 in favor. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме текста с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 43 за, 3 против, 9 въздържали се, приема се. Поздравления за докладчика и гласуваме ЕЙОПА. Точка 1 от оригиналния текст за против въздържали се приема с изменение 1 за против въздържали се приема с изменение 2 за против въздържали се приема с изменение 3 за против въздържали се приема се изменение 4 за против въздържали се, приема се. Изменение 5 сусно изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. Изменение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 Приема се 29 за, против въздържали се, отхвърля се 300 за, против въздържали се. Приема се със същото мнозинство. Гласуваме по текста като цяло. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. 44 гласа за, 3 гласа против, 10 въздържали се и накрая проекта становището по ЕС на първоначалния текст Точка първа за против въздържали се приема с изменение 1 за против въздържали се приема с изменение 2 за против въздържали се приема се изменение 3 за против въздържали се приема се четвърто за против въздържали се приема се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 Приема се 23 за, против, въздържали се, отхвърля се 24 за, против, въздържали се, приема се 25 за, отпада 27 за, 7 за, против, 27. Въздържали се, приема се. 28. За против въздържали се отхвърли се. 29 за против въздържали се приема се. По текста като цяло, моля, гласувайте. Vote is closed. Congratulations. Край на гласуването. Поздравления за докладчика за отлично за работа. And now we can move to point 14 of the agenda. 14-та точка от дневния ред Европейска схема за гарантиране на влоговете. We go by simplified procedure on that, no? It's simple. Edit. It is simple. We can vote it today. <laughs> okay. Reject we are already here. Let's vote now. Okay, so uh, it is... И така, първа размяна на становище по предложението на Европейската комисия за гарантиране на депозитите. Давам думата на Естер Деланге, нашия докладчик. We hebben vandaag een eh, eerste gedachtenwisseling eh, over een onderwerp. Благодаря, господин председател. Разгледахме, е, ще обсъдим един въпрос, който сме споменавали друг път. Има колеги, които смятаха, че може да се обсъжда темата още вчера. Целта беше да не да се е, обсъдят нещата в рамките на групите. Мисля, че днес след обед ще е, е, видим първата размяна на мнение. Аз като докладчик съм тук, за да ви слушам най-вече. Трябва първо да започнем от основното, а именно Банковия съюз е структура с три стълба, знаете, надзора и прочие. Структурата е съвсем логична. И е, дори отново да трябваше да тръгнем, пак щяхме да е, стигнем до Банков съюз с тези три стълба. Същевременно не можем да подхождаме към темата академично само и теоретично, защото трябва да говорим и за контекста, за липсата на доверие, включително и между страните, както и въпросите, които се задават за съществуващата рамка. Какво ще правим с Берлин, например? Ще продължи ли да се прилага? Това е важен елемент – по настоящен трябва да се вземе предвид, че несигурността а, създава рискове, но нека да започна от основните елементи и да попитам комисията следното. Защо Европейската комисия ни, прави, ни представя предложение, което не е съпътствано с оценка на въздействието. Да, разбира се, през 2010 година имаше някаква оценка на въздействието по подобна тема, но все пак тогава предложението беше по-различно. Сега разполагаме с тези данни и искам да попитам защо по новите данни, по новото предложение нямаме оценка на въздействието. Друг важен елемент, който е важен във връзка с темата, е връзката между намаляването на риска и споделянето на риска. Много често говорим дали единия от тези два елемента следва да замести другия или не, кое да е основната ни цел. Аз мисля, че вече бе направено доста за намаляване на риска на практика но въпросът е какво се прави на практика, а не а, е, какво става на хартия. А на хартия нещата изглеждат малко по-различни. Има единен наръчник и там нещата не са съвсем ясни, така че трябва да се намери доброто равновесие. От една страна имаме законодателен текст, от друга страна имаме конкретни мерки за намаляването на риска и трябва да има някаква връзка помежду им. Не е ли по-добре тези два елемента редовно да се хармонизират по един и друг начин, някакси да се синхронизират, за да може наистина да постигнем крайните си цели по-добре. И така, господин председател, аз мисля, че е важно да се заложи взаимосвързаност между тези два елемента. Тоест, да има връзка между законодателните предложения и дебата за намаляването на риска. Това не означава, че темата не трябва да се обвързва с други теми, които не са свързани с нея. Е, може това да стане, но по-настоящем ни трябва повече време, за да приключим работата по тези теми. И когато говорим за такива а, е, важни въпроси, където се изисква а, такава финна настройка, не е добре да препускаме напред, само за да хващаме някакви срокове. По-скоро трябва да работим сериозно заедно, а не да се прокара нещо си през момента с минимална подкрепа. Споменати са много въпроси, но а, мисля, че е по-добре да изслушам изказванията на колегите. Благодаря. Благодаря. Докладчик Сенка в групата на социалистите и демократите Елиса Ферейра. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика госпожа Естер Деланге за първоначалните водни думи. Мисля, че тук говорим за една тема, която трябва да обхване е, различни въпроси. Един от основните въпроси е защо имаме нужда от такава система, кога ни е потребна тя и какво да е нейното съдържание. На това първо заседание можем да се занимаем, може би, е, е, с първите два елемента, защото останалите неща ще бъдат разгледани и на другите заседания. По въпроса защо? Мисля, че е наистина наложително да припомним, че през юни 2012 година държавните правителствени ръководители се договориха да се създаде Европейски банков съюз, чиято основна цел беше да се стабилизира финансовия отрасъл и да се разкъса връзката между банките и държавите. Предполагаше се банковия съюз да се основава на общи правила, от, а, а, във връзка с които изготвихме множество директиви, включително и тази за капиталовите изисквания. Имаше и а, законодателни текстове за общи схеми за гарантиране на депозитите, които трябваше да влязат в сила след като се въведе единния банков надзор. От самото начало стана ясно, че навлизаме в непозната територия – И може би именно заради това е толкова необходимо да се проучи в по-голяма подробност въздействието, евентуалното въздействие и във връзка с Берлин и с схемите, които трябва да стабилизират Банковия съюз. Банковия съюз гарантира общото прилагане на правилата от ноември 2014 година. Европейската централна банка е надзорния орган на единия механизъм за надзор, единия е, фонд за преструктуриране също влезе в сила на 1 януари е, тази година, така че вече има разделение между двата етапа, а именно механизма за преструктуриране и схемата за гаранции. От тук нататък трябва да ви припомня, че следва във връзка с гаранциите за влоговете да направим нещо, което вече сме поели ангажимент да направим, нещо обещано не само от съвета, но и от комисията. Искам да ви припомня по-конкретно, че предходният председател, господин Барозо, нееднократно заяви, че Банковия съюз ще включва европейска схема за гарантиране на депозитите. И за пореден път тя беше спомената като третия стълб на един добре функциониращ банков съюз. И така, банковия съюз обляга на три стълба, нещо, което не подлежи на допълнително обсъждане. Така че трябва просто да се придвижим възможно най-бързо към следващата крачка, защото, както беше споменато, да се прилагат само няколко от елементите от Банковия съюз, без останалите да са в действие, може сериозно да го застраши. Що се отнася до иновационния характер на Банковия съюз, единствената подобна организация е FDIC в Съединените щати, създадена през 2009 година след е, финансовата криза. И основната задача беше е, да се осъществи е, да, да има допълнителна предпазна мрежа във връзка с Федералния резерв. Какво е необходимо? Първо, необходима е такава мрежа и тук, т.е. мерки за подкрепа във връзка с действието на единия фонд за преструктуриране, докато той не постигне пълна капитализация. Необходимо е а, е, наистина е, трябва да се направи да се създаде общата кредитна линия европейска, а не национални кредитни линии. Още от самото начало на съществуването на фонда, кредитната линия обещана по-рано през 2010 година все още не действа. Европейският парламент в този си мандат и нашата парламентарна комисия – много активно работи по изграждането на банковия съюз и по никакъв начин не е допустимо сега да се бавим. Съветът се занимава със съдържанието на предложението на комисията. Приветствам предложението на комисията, въпреки че то не отговаря съвсем на първоначално обещаното. Въпреки това, то представлява добра основа за работа и трябва да се занимаем с графика първо. Трябва да го ускорим, според мен, защото този график, с който разполагаме сега, не е достатъчно добър. И трябва да говорим и за крайната си цел. А в тази връзка за мен е очевидно, че трябва да има стабилизационен елемент между останалите два елемента и да се подготвим да работим по подробностите на този елемент и то възможно най-бързо, а не да допускаме съвета да поеме лидерската роля тук, защото в крайна сметка ние сме били най-активни до сега и гражданите гледат към нас. От нас очакват в този сложен свят да им дадем една солидна гаранция на всички влогове до 100 000 евро. И така, това е от огромно значение, за да може финансовите пазари да възстановят своята стабилност. Сандър Лунерс Екаре, благодаря на докладчика, благодаря Естер, е, отлични уводни думи, благодаря много и за добрия график, който си изготвила. Вече имахме една среща, очакваме да работим добре заедно. Екаре възнамерява да работи конструктивно по темата, разговаряме с експерти, с заинтересовани страни. Темата е много важна и ще има нужда от сериозна посветена работа. За дискусията си днес е, предлагам да очертаем основните ам, общи елементи. Основните елементи, а именно това, че всичко, което е насочено към защита на спестителите, към увеличаване на финансовата стабилност и стабилизиране на банковата система, си струва да се обмисли. Видяхме какво може да се е, провали през последната финансова криза, от която все още не сме се възстановили банките са все още доста задлъжняли, нещо, което се отразява много тежко на економическото развитие разбирам обосновката за европейска схема за гаранция на депозитите. Разбирам, че някои национални схеми могат да са а, подложени на опасност от системни сътресения, но ако има такава европейска система, тя трябва доказано да е да води до по-голяма стабилност на цялостната система в Европейския Съюз, а не просто да прехвърля а, разходите от една държава членка на друга, нещо, което би било безотговорно и което не би било подкрепено от гражданите в моя избирателен район. Иначе, що се отнася до предложението, всички елементи в него са а, елементи, по които може да се поспори. Ако искаме да имаме добри гаранции на ниво Европейския банков съюз, тогава трябва да се занимаем с настоящата стабилност – но, за съжаление, е, опасявам се, все още никой не може да ме обясни, че финансовият отрасъл се справя добре. Вижте какво се случва в Италия, например. И си струва да се обмисли как и до каква степен има смисъл първо да се занимаем с намаляване на риска, преди да преминем към споделяне на риска. Това е нещо, което и ти Естер спомена в уводните си думи. Ти или иначе, ако искаме от северноевропейските банки да спасяват, примерно, гръцките вложители, тогава би имало смисъл да се обсъди първо риска, обвързан с гръцките влогове. Тоест най-важното е да се увеличи системната финансова стабилност навсякъде, за да се намали опасността от повторно възникване на голяма финансова криза. Ясно е, че не може всичко да е обвързано с всичко друго, но има някои, от, някои важни въпроси, с които трябва да се занимаем още от самото начало. Много е било направено до тук за увеличение на финансовата стабилност. Някои казват, че по-настоящем има прекалено голямо регулиране и банковия съюз се превръща в е, силно бюрократизиран отрасъл. Има неконвенционални мерки, предприемани от е, управители на централни банки. Господин Драги беше тук нееднократно, обсъждали сме с него темата. Този тип мерки застражават по свой начин финансовата стабилност. Не можем да допускаме това. И за това е добре, че докладчикът споменава този факт ЕКР също съжалява, че Европейската комисия е избрала да не проведе пълна нова оценка на въздействието, а да се позове на предходната оценка на въздействието. Да, имаше оценка на въздействието през 2010 година. Но факта, че такава схема се гарантира, се споменава в доклада на петимата председатели – по никакъв начин не освобождава комисията от задължението да изготви оценка на въздействието, особено по такава сериозна тема. Освен това, ако разгледаме доклада от 2010 година и по-конкретно точка 7 по точка 11 от този доклад, трансгранично сътрудничество, за гарантиране на депозитите, ще видите, че това са само 4 страници в един доклад от 150 страници, така че комисията има още какво да направи по темата. В заключение, нека да изреда няколко въпроса, които трябва да бъдат разгледани в една такава оценка на въздействието. Надяваме се, че комисията може да се занимае с тези въпроси през април. Първо, какво би било въздействието на това предложение върху банковия отрасъл и реалната економика? Второ, как ще се разгледа въпроса с наследството от предходната финансова криза, особено при малките банки, и как ще се намали риска, свързан с обезверяване на вложителите. Та или иначе, отново благодаря на докладчика, имаме доверие е, в нея и смятаме, че е, това е тема, по която трябва да се работи много сериозно и се надяваме всички да го направят. Благодаря. Е, Силви Голар. Merci, Monsieur le Président. Merci à notre rapporteur. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Аз споделям някои от въпросите, които бяха казали. Става дума за третата част от банковото дисие. Не можем да се оплакваме, че това, че няма желание за по-нататъчна дейност, под въпрос е нашата достоверност и държа на правото на инициатива на комисията. В директивата, която беше прията през април 2014 година, се казва, че комисията следва да приеме ново предложение не по-късно от юли 2019 година, т.е. на време сме. По същество темата е сложна, не бива да го крием това, то е не само политически чувствително, но също така и това би трябвало да ни ръководи, е трудно да, да разберем от какво точно има нужда, имайки предвид мерките, които самите ние приехме, имайки предвид създаването на система за надзор и преструктуриране. Това е естествено допълнение. Ние държим на съществуването на вътрешен пазар с съответна с трансгранична капитализация. По ритъма и начините можем да говорим. Беше казано, че няма оценка на въздействието. Трябва да видим какво означава това за банковия сектор и как да осигурим диверсификацията на банковата система. Не бива участието да бъде несъразмерно и да бъде в ущърпа на някой. И си имам чувството, че тук се правят разлики между севера и юга. Всички ние трябва да направим така, че влоговете на гражданите да бъдат защитени. Имаме ли нужда от застраховка, презастраховка? Отбелязвам също така, че все още не сме чули становището на ЕЦБ, което според мен е много важно. Естер много точно говори за изслушванията. Хубаво е да изслушаме е, доста служители. По въпроса Конекс, очевидно нещата са взаимно свързани, но аз смятам, че може би трябва да, да останем на разумно ниво Държавните дългове са, са тема, която ни притеснява. Правилата за фалит, които са включени в Съюз за капиталовия пазар и също играят своя роля. Аз лично много държа на подобряването на управлението на банките. Трябва да се предприемат мерки, които да намалят риска не само да се прекъсне връзката между държавата и банката. Един последен коментар във връзка с доклада по собствена инициатива. Аз мисля, че международното измерение е много важно. По отношение на базовския комитет ние трябва да следим дали нашето законодателство се вписва в глобалния подход – въпреки, че сме независими от своя анализ, радвам се, че има екип от много добри експерти, които работят по доклада. Аз винаги съм на разположение. По отношение на графика, не смятам, че трябва да се бавим, но нека да има възможност в страни, в които има проблеми, хората да бъдат успокоени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 Thank you. Благодаря. Филип Ламберт. Uh... Благодаря, председател. За мен винаги е удоволствие. Естер, за първи път ще работим заедно. Ще бъде чудесно. Знаех твоя предшественик. Сътрудничеството беше добро, така че мисля, че и този път ще е добро каза нещо в встъпителните си думи и то бе свързано с това, че тази тема разделя становищата не само по политическа линия, но и вътре в партиите има проблеми. Тук мога да кажа, че всички политически а, семейства тук са обединени. В случая говоря а, за зелените. А, и затова го казах на немски. Ние сме обединени от идеята че имаме нужда от трети стълб на Банковия съюз. Съгласен съм с всички онези от вас, които казват, че този стълб изостава вече доста дълго време. Така или иначе, нещата са такива, каквито са. Няма какво да опрекваме миналото, няма как да го променим. Затова нека да видим какво може да се направи. Имаме предложение от страна на Европейската комисия. Смятаме, както каза и Димитриус, че това предложение е правилно, може би не е идеалното, може би не е било обект на пълна оценка на въздействието, но когато се прави оценка на въздействието, трябва да се направи и оценка а, на въздействието на липсата на каквото и да е действие. В някакъв момент нещата трябва да се стартират. Може да се задълбочи анализа, но това не може да е причина да не се предприемат действия. Съгласен съм с теб, Естер, че не трябва да се смесват въпросите, но смятам, че неутрализирането на рисковете върви ръка за ръка с намаляването на рисковете. И не казвам, че едното е по-важно от другото. Смятам обаче, че върват ръка за ръка. А, трябва да бъдем амбициозни и в двете посоки. Не казвам, че трябва да свързваме нещата с случващото се извън законодателния текст. Смятам, че вътре в този текст бихме могли да включим и намаляването на риска, и неутрализирането на риска. Защо? Защото имаме едно и също правно основание, като CRR, регламента за капиталовите изисквания, и смятам, че начинът по който структурираме идеите за фонда за преструктуриране, може да доведе до това, че да се дадат стимули за диверсификация на портфела на банките. Може да се каже, например, че твоите активи или рисковият ти портфел, що се отнася до държавния дълг, са из цяла Европа, т.е. не са само на една страна. Тогава твоя принос ще бъде по-малък. Но ако имаш повече от дълга на една от страните, ще платиш повече. Т.е. използвайки този лост, може да дадем стимул за диверсификация и намаляване на риска. Искам обаче да кажа, че не трябва да се смята, че риска е пряко свързан само с държавния дълг. Рискът, рискът е навсякъде. И за това трябва да се възползваме от тази възможност и да кажем, добре, в еврозоната искаме да неутрализираме гарантиите на влоговете и за това може би, използвайки този текст, можем да го направим, а не да го свързваме с други неща. В този текст има много възможности, които бихме могли да използваме. Още нещо, което искам да кажа – Законодателството до момента беше едно за всички и насочено към един вид банки. Разбирам онези, които казват, имаме системи, те са доказали колко са добре работещи и не искаме те да бъдат заличени от е, схемата за гарантиране на депозити. Трябва да имаме предвид тази схема и трябва да дадем възможност да има повече гъвкавост при прилагането. Също така ще е необходимо доста време тези фондове на вложителите и вложенията да стигнат до, обратно, до високо ниво, защото е необходима вяра в системата като цяло, от край до край. И още нещо. Финансовата система все още е пълна с рискове, но ще кажа нещо, което може би звучи политическо, но една от основните причини, поради които няма вяра в финансовата система, е, че никога не сме я прочистили от загнилите елементи в САЩ много по-добре изчистиха системата си, но имаше загубили. И това е и табуто на капитализма. Т.е. че има хора, които вземат решения, които не са правилните в бизнес и съответно трябва да си платят за загубата. Е, в един момент капитализма ни харесва, когато ще печелим, но когато има загуби, това не ни харесва. Не искахме ирландските банки а, да загубят плати да накоплатеца в Ирландия. Същото се отнася и за Гърция. И не мисля, че беше много мъдро от това, така или иначе не бива да го забравяме. След това, календарът. Ако смятам, че Сделката, която ще направи третия стълб по един надежден начин, с голямо мнозинство, е налична или бързо ще бъде намерена, тогава веднага щях да започна да работя в тази посока. Но знаем, че е трудно. Знаем, че е трудно и ако времето наистина работи срещу нас, защото сега почти сме стигнали до сделка, стават малко усилия, но се оказваме в блокирана ситуация, чисто политически. И това може да отнеме време. Аз съм за бързото приемане, но съм и реалист. И не смятам, че бързо можем да стигнем до решение на голямо мнозинство, широко мнозинство. И е, това трябва да направим, ако искаме да сме силни пред съвета. В този дух ще работим Очаквам с нетърпение да работя с вас. Благодаря. Благодаря. Марко Дзани. Благодаря председателю. Благодаря на докладчицата. Това е първата среща и първата среща беше интересна. Така ще заложим основата на важните ни дискусии. Няма да повтарям, но всъщност колегите го казаха преди мен. Ако искаме да имаме стабилност вътре в финансовата система на Европейския съюз, смятам, че тази разпоредба е задължителна и е основен момент, за да може банковата система да върне доверието в себе си от страна на гражданите, да бъде по-солидна, за да служи на реалната економика. Тази разпоредба е необходима и дори закъсняла. Днес имаме възможност, работейки по тази обща гаранция на вложенията, да коригираме някои от изкривяванията на предходни законодателни актове, прияти от европейски институции, които днес всъщност подлагат под въпрос стабилността в финансовата система и всъщност вървят срещу първоначалното предложение, т.е. системата да, финансовата система в Европейския съюз да бъде по-стабилна. Що се отнася до работата по тези текстове тук, тези, този текст ще излезе с два основни проблеми. Първият, който е най-големият според мен, е политически и трябва да бъде преодолян, иначе постоянно ще бъдем в нестабилност, а ние и в момента се намираме в нея. Другото е техническо. Силно се надявам, че ще имаме възможност, както поисках и при първата среща, да разберем задълбочено как ще работят тези системи за гаранции на вложенията в други части на света. Знаем, че Европейският съюз – е животно различно от всички останали животни, т.е. ние сме доста по-специфични, имаме институции, които са уникални по естеството си в света и в случая имам предвид Европейската Централна банка. И за това трябва да вземаме предвид всички тези специфики. Смятам обаче, че една разпоредба, която наистина иска да стабилизира вложенията на банките в Банковия съюз, трябва да отиде отвъд и над предложението на Европейската комисия. Една система, която се основава на три стъпки, много бавна система, която влиза в пълна работа чак през 24-та година не е системата, от която имаме нужда. 8 години са един период, който от известна гледна точка може да е дълъг и много кратък от друга гледна точка. Така че смятам, че то се отнася до сроковете, не разполагаме с толкова време. Затова, според мен, сроковете за, взем... за влизане в сила трябва да бъдат е, по-кратки. Що се отнася до модалностите? за да се създаде една система, на която да може да се вярва, една система, която отговаря на потребността за стабилизиране на цялата система, една система, която се финансира само от банките, няма да бъде печелившата карта. Това ще бъде една схема, която всъщност е, ще има много пробойни. Необходимо е да намерим подкрепа на силни институции, както в други части на света. В САЩ схемата за гарантиране на вложенията се подкрепя от финансова линия, кредитна линия, заделена от Министерство на финансите на САЩ. В Япония има система, която отвъд приноса на банките включва правителството и Централната японска банка. Смятам, че това са моделите, по които трябва да работим, така че Европейската Централна банка вътре в тази система за гарантиране трябва да играе главна роля. В противен случай, каквато и разпоредба, в която се говори само и ексклюзивно за пари от частни банки, с различни видове вноски на базата на риска, на размера и така нататък, няма да може да функционира. Ще ви дам един пример. Пример от Италия. В моята страна фондът за гарантиране на вложенията се финансира от банките. Ако видим доклада на този фонд, ще видим, че в Италия има 500 милиарда евро депозити, които имат право да бъдат гарантирани т.е. да получават финансиране от фонда, ако нещо се случи, но този фонд, мисля, че има 6-7 милиарда евро в себе си. Тоест, една система, която почива на такива диспропорции, не може да функционира. Една система, която зад себе си няма силна институция, в нашия случай Европейската Централна банка, никога няма да може да заработи. Така че това е подходът, който аз ще защитя и моята група и се надявам да можем да намерим едно решение, което да стабилизира наистина системата и, както казах в началото, може да успее да оздрави структурите на финансовата система, които бяха отворени, открити на огън чрез тази система, може би от кризата, може би поради бързината, но така или иначе трябва да се оздрави положението. Thank you. Благодаря. 6-7 от 100 е повече от 1%. То говорим за по-малко. Не изглеждат нещата толкова зле. Зависи каква гледна точка го гледаме. Следващия оратор. Благодаря на докладчицата за нейния доклад. Аз, както казах, преди ще споделя само някои общи идеи. Е, скептично се отнасям към е, една система от този тип по економически и политически причини. Политически, защото система от този тип е стъпка към банков съюз. Това го разбирам. Разбирам, че има правила, разбирам, че има споразумения, които са между европейски, за да имаме такъв съюз. Но ние не сме убедени, че държавите членки, т.е. сме убедени, че държавите членки а, нямат възможност да излязат с адекватна социална структура. Нещо подобно ще доведе е, до стъпка напред към един съюз на трансферите. Ще даде подкрепа на банките, най-вече в Южна Европа, които са доста по-уязвими от северноевропейските. Затова рискът всъщност ще се понесе от хората, които живеят на север и имат вложения. Цялата политика на, БЕЦ, на Европейската централна банка се основава на трансфери, а ние не искаме такава економика. Има и економически причини. Една система за управление от европейски тип, от економическа гледна точка, е обект на изследване е, в научната сфера – трябва да видим дали тази система за гарантиране наистина поставя в риск цялата финансова система. Това ще бъде нещо по сърцето на социал-демократите, разбира се, които искат системата за гарантиране на депозитите да бъде нещо като гаранция за сигурност. Всъщност обаче тя създава несигурност. И това се вижда ясно в случилото се в периода след кризата. Там големите банки могат да поемат по-големи рискове, имайки предвид, че вече има гаранции до 100 000 евро. Гаранцията един вид бива социализирана. Трябва да търсим друга система. Трябва да видим дали вътре в банките, които финансират, биха могли да го направят, когато има трудности. Когато говорим обаче за реалната ситуация, много често рискът се понася от Централната банка и всъщност вложителите са тези, които трябва да решат проблема. 100 000 евро на човек като гарантирана сума е нещо абсурдно. Никой няма да може да даде гаранция при такава голяма сума. И накрая ще разчитаме на социалната, е, на, ще разчитаме на Централната банка, което ще даде допълнителен проблем, свързан с инфлацията. Така че тази сума от 100 000 може би трябва да бъде по-адекватна. Така се опитваме да отвлечем погледа на вложителите от по-важните въпроси, като им обещаваме някаква такава голяма сума, като гарантирана сума. Ще работя с колегите, разбира се, ще има аргументи, които ще се обсъждат, но не мога да кажа какво точно ще подкрепя. Както казах в началото, скептично гледам към една европейска система за гарантиране на влогове. Thank you. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. So, okay, we give three minutes. По три минути на всеки оратор. Първи е господин Балц. Благодаря. Първо искам да благодаря е, на колегата Деланге и да я поздравя за отличното встъпление към темата. Европейската комисия на 24 ноември излезе с предложение за регламент и това, че а, те вървят напред с тази идея, доведе до объркване. Те се основават на а, доклада на председателите 4 плюс 1. Нямаше кон, консултации. Зелена светлина не се даде от съвета или от пленарната зала. Имайки предвид, че сме на ранен етап от дебатите, бих искал да задам няколко въпроса. Бих искал да разбера каква е позицията на Европейската комисия, меки предвид, че със законодателят иска преглед през 2019 година. А какво ще кажем за дневния ред за по-добро нормотворчество? Нали това беше приоритет? включително и изследвания екс-анте, преди изобщо да се започне с законодателно предложение, всички консултации преди което иде законодателно предложение. Тоест искаме да има а, с а, тази схема за гарантиране на депозитите по-добро нормотворчество. Защо Европейската комисия иска тогава а, такъв проект? регламент. Не трябва ли комисията да се занимае с прилагането на законодателство, което вече е прието, като например схемата за гарантиране на депозитите. Повечето от държавите членки не предприемат действия. Какво тогава ще стане с националните фондове за гарантиране на депозитите? Не трябва да се допуска морален риск. Няма ли да е по-добре Европейската комисия да е, включи частни лица с 8% минимум, така наречения bail-in, и да се обърне по същия начин и към кредиторите? Другият въпрос, е, който си задавам е свързан с това, че някои държави членки искат европейска схема, а в същото време искат да няма частно участие. Как се напасват тези два елемента? Някои от банките все още страдат от различни видове задлъжнялост. Много банки имат прекалено много инвестиции в държавен дълг. Не трябва ли Европейската комисия първо да обърне внимание на намаляването на риска. Според мен тук има много повече въпроси от отговори на този етап и който говори за край на банковия съюз, т.е. завършването му, първо трябва да види как се прилага законодателството, което вече е прието. Няма да има нито една а, структура, която да бъде стабилна, ако а, основите на член, а, извинете, на стълб 1 и 2 се клатят – а въобще не са приложени на национално ниво основите на стълб 3. Трябва да се върнем към покриването на рисковете. Те трябва да бъдат намалени навсякъде. Европейската комисия каза, че заедно с това предложение за европейска гаранция ще излезе с инструменти за намаляване на риска доста бързо действат по отношение на европейската схема за гарантиране на депозитите, явно ще направи и бързи такива за на другите инструменти. Thank you. Благодаря, Марко Сербер. Благодаря. Много от нещата вече бяха казани, така че аз ще се постарая да бъда кратък. Първо, малко съм очуден от това, че според комисията няма нужда от оценка на въздействието, тъй като такова е, такава е била правена през 2010 година. Ако не се лъжа, сега сме 2016 година и през последните 6 години много неща се промениха. неща, които не е могло да бъдат взети предвид през 2010 година. Да не говорим за всички въпроси, повдигаш, които се повдигат във връзка с системата за страховане на влоковете. Ние говорим за застраховане на влоговете, само че това трябва да бъде не просто застраховане, за гарантиране. Е единна централизирана гаранция самата идея е малко погрешна или поне наименованието е погрешно. В пресът, в съобщението за пресата за комисията не се говори за застраховане, а за гаранция. И сега, след като започна да се говори за страховане, се повдигат някои въпроси. След като системата ще бъде централизирана, въпросът е защо нямаме условия на равнопоставеност, защо се, правят, защо се прави разлика между онези, които са в еврото и онези, които са извън него. Защо се и се избира, защо има възможност за избор между 0,5-0,8 в зависимост това дали се избира националната система. Това не са условия на равнопоставеност, резултатът ще бъде изкривяване. За пример мога да ви дам САЩ системата е съвършенно различна. Тя няма такива проблеми, но те имат една валута, която се прилага във всички щати. Ако фирмите могат да избират банката, когато правят преглед на качеството на активите, те могат да изберат системата си. Като имаме предвид факта, надзорът на ЕЦБ обхваща 3000 банки, ще трябва да умножим по 8000 банки, които в крайна сметка ще бъдат засегнати от новата система. Знаем, че, ако погледнем въпроса за взаимоотношението между превенция и преструктуриране, ако превенцията е само доброволна, е, това не може да не повдигне някои въпросителни. Има много въпроси, които имаме към комисията според мен съществуващата нормативна база е достатъчна, стига да се погрижим да се спазят правилата, които приехме предишния мандат. И ако погледнем събитията по света, ще видим, че доброто изпълнение в крайна сметка ще доведе до очаквани резултати. Господин Фернандес, благодаря. Истината е, че на, на тази размяна на мнения почти всичко беше казано за това предложение за система за страховане на влоговете. Според мен графикът, който е предвиден за това предложение и графикът за изпълнение – на застраховането ще бъдат проблематични, тъй като банките се натъкват на множество проблеми. През последните седмици виждаме това в системата има доста колебливост. Имайки предвид съществуващите сътресения, има нужда от стабилност. Искам да повдигна един въпрос, който беше повдигнат в хода на дебата, а именно, че според някои депутати трябва да се направи преглед на нормативната база, според която държавният дълг е рискофактор. фактор – ако вземем регламента Базел 3, няма смисъл от глобална рамка за регулиране на системата. Ако няма, ако не се прилага тя по един и същи начин навсякъде. Ако отношението към банките в еврозоната извън не е различно, това би било безсмислено. Съюза на капиталовите пазари трябва да се насочи към обединяването и равното третиране. Що се отнася до капиталовите ограничения, на мен ми е трудно да разбера мерките. Няма да е лесно да се изчислят вероятностите от неизправност за целите на економетрията. Аз не смятам, че държавният дълг може да се анализира от гледна точка на риска в балансовия отчет. Финансовия риск може да бъде компенсиран но е по-добре да се съсредоточим върху стълбовите според Базел, за да бъде назора по-добър. Акцента трябва да бъде върху Европейския банков орган, подобряване на капицета на банковият орган по е, стълб 3 от базовското споразумение. Но това е, е различно да държим е, е, това от е, трети стълб. трудно е да се каже какъв е рискът, е, свързан с държавния дълг в е, отчетите. Европейската система за страховане на влоговете е много добра, но държавният дълг е част е, от балансови отчет на банките. Председателят, благодаря. Папа Залба. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с колегите, които казаха, че вече всичко е било казано. Искам обаче да повдигна няколко важни въпроса. Съгласен съм с докладчика, докладът е спорен и заедно с това е много важен и необходим. Съгласен съм с докладчика, че имаме нужда от третия стълб на Банковия съюз, а именно системата за страховане на влоговете. В противен случай банковата система няма да бъде стабилна. Аз имам доверие в докладчика. Няма да е лесна работата, но съм убеден, че резултата ще е добър. Очевидно, рисковете ще трябва да бъдат разпределени. Няма друг изход. Заедно с това въпросът е спорен е, и той води до много несигурност сред колегите в държавите членки. Очевидно не е възможно да се разпредели риск, ако няма насрещна страна. Така че не можем е, да смесваме всичко защото има опасност да не постигнем никакъв напредък. Затова съм съгласен с докладчика и мисля, че можем да имаме пълно доверие. Чудесно, каза председателят. Костов Мавридис. Um, Аз мисля, че разискванията, които водим, излизат извън рамките на системата за страховане на влоговете. Това е първо обсъждане, но според мен разискванията за банковия системата за страховане на влоговете – не се ограничава само за банковия съюз. Така както аз разбирам нещата, ние сме тук за да създадем общи правила. Но тези общи правила трябва да бъдат безпристрастни. И аз мисля, че банков съюз без трети стълб не, няма да бъде просто недовършен. Той ще бъде частичен и ще ви дам няколко примера. Някои отговори, които говорят за пристрастност. Европейска централна банка беше пределно ясна по темата. Без третия стълб, банковият съюз е дискриминационен към вложителите, защото те няма да се третират по един същи начин. Аз бих казал, че тук има и косвена дискриминация, защото не се отнасяме към частните банки по един и същи начин. Нямаме условия на равнопоставеност, така че те да се конкурират. Ще ви дам един пример – Част на банка в европейската периферия трябва да се конкурира с банка някъде в Германия, където и двете банки са положили гаранцията различни правителства. И това създава косвено конкурентно предимство. Помня, когато назначавахме комисари преди година и половина, говорихме не дали ще се приложи системата за страховане на влоговете, а по-точно кога. Сега като че ли някои са започнали да мислят различно. Раз... Що се отнася а, до системата за гарантиране на влоговете, сумата, споровете бяха за увеличаване на максималната сума – един много легитимен въпрос е свързан с моралния риск. Това е причината, поради която разработихме първи и втори стълб и след това третия, за да сведем до, вин, до минимум опасността от а, морален риск. Онзи. Моралният риск или ограничен аспект на този риск винаги ще съществува, така че ние трябва да го приемем. Благодаря. Дънота Хюбнер. Когато анализа попита защо, мисля, че държавите членки държат на третия стълб от Банковия съюз – но тук има и една философия, защото трябва да има механизъм за страховане на влоковете на ниво, на който се наблюдават банките. Така че това е важна част за доизграждане на банковия съюз. Кризата показа, че има нужда от презастраховане на националните системи срещу евентуални сериозни системни събития, които излизат извън рамките на способностите на националните органи и националните схеми за гарантиране на влоговете могат да станат неплатежоспособни. Второто, което искам да кажа е, че когато погледнем трансграничните банки с клонове, виждаме, че клоновете участват в националните системи за страховна влогове в страната. И ако една трансгранична банка фалира, тогава и национални, тогава националните органи ще трябва да покрият разходите така че има нужда от по-добре, по-добро разпределяне на тежеста. Последното, което искам да кажа за трудната връзка между намаляването на риска и разпределянето на риска, смятам, че това е много сложен въпрос и не можем да приемем чисто и просто, че можем да сведем риска до нула и след това да преминем към механизъм за споделяне на риска. Аз самата съм очудена, но смятам, че в това, което каза Филип Ламбер, има много истина. Мисля, че трябва да огледаме тези механизми. Трябва да ги разглеждаме като взаимно допълващи се и са необходими паралелни усилия за изграждане, намаляване на риска и механизъм за разпределяне на риска. Благодаря, казва председателят. Нотис Мария. Благодаря, господин председател. Проведахме много интересна дискусия за Европейската система за гарантиране на влоговете. Аз мисля, че ние трябва да преминем към система за гарантиране, не за застраховане на влоговете, система, която да даде възможност действително да бъдат защитени вложителите при фалитна банка. Че вложителите, така че вложителите да имат възможност да бъдат компенсирани до определено ниво и по този начин да се гарантира стабилността на финансовия пазар. Въпросът, който се повдига е след, е следният. Трябва да намерим средства, за да избегнем фалит на банките. Заедно с това имаме нужда от засилена система на надзор и особено за банки, които имат проблеми с отчета. Банки с експозиции към деривати и други проблеми, както е при Deutsche Bank. Въпросът засяга не е само Гърция, защото в Гърция, за да има такава гаранция на влоговете, е необходимо да функционира Европейската банкова система. Рекапитализацията на банките е свързана с много трудни мерки, е, с меморандум, с мерки за намаляване на пенсиите, заплатите разпределяне на загубите, т.е. загубите се покриват от дънакоплатецът. Бяха наложени прекалено строги мерки на Гърция, но основният проблем в Гърция в момента и това е което казах, когато беше тук господин Дейзелблум, има лоши кредити, които при третия меморандум и налагането на тройката бяха продадени. Те са продадени на фондове. И аз му зададах въпрос. За да не използваме също решение като Италия в Италия, господин Драги помогна за спастяването. Там бяха дадени гаранции гаранции бяха дадени и от гръцките банки на ЕЦБ. Това е въпроса, който зададах на господин Дезелбум. Той не отговори, просто изми ръцете като пилат понтийски. Трябва да има еднакво третиране и в Италия, и в Франция, и другаде. Въпросът е дали в ЕЦБ аз мисля, че ние можем да дадем същия въпрос за Гърция, както и, в Италия, за да не загубят хората къща си. И все още има много нерешени въпроси. Ние ще обсъдим в детайли тези въпроси. Тези разисквания са много важни, но трябва да предприемем сериозни мерки, за да има истинска европейска система за гарантиране на влоговете. Мерси. Благодаря. Ja, vielen Dank, äh, Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Diskussion ist in der Tat äh, sehr. Господин Тайрер, благодаря, господин председател. Много интересна дискусия. Благодаря на колегите, които се изказаха. Особено вълнуващ е факта, че за много неща сме съгласни. Всички ние искаме да направим всичко възможно да се стабилизира банковата система в Европа. Това обаче, което се питаме, е дали тези мерки, които обсъждаме сега, а именно схема за гарантиране на депозитите на европейско равнище – са наистина оптималните мерки и необходимите мерки. Когато има проблем в определена част на Европа, част от сериозните проблеми проистичат това, че банките са сериозно експонирани на държавен дълг и когато има гаранции на европейско равнище трябва да има някакъв начин да се изчисли и рискът, да се включи този фактор. Как можем да намалим държавния дълг? Това е основен въпрос. Но изглежда той не се не получава достатъчно внимание в това предложение. По-скоро се прави предложение за споделяне на отговорността. Това е реакция на паника. Какво можем да кажем за мерките, които вече сме определили, които все още не са приведени в действие в някои държави членки? Защо преминаваме към втора стъпка, преди да сме приключили първата? Националните схеми за гарантиране на депозити все още не са в действие. Трябва да анализираме това предложение доста по-подробно. Опитах се да разговарям с представителите на комисията, те казват, проблемът е, че има ликвидност в центъра, но няма ликвидност в периферията. Е, ако това е проблемът, тогава не ни трябват гаранции за депозитите, ни трябва ликвидност в онези части на Европейския съюз, които имат потребност от нея. И моят въпрос е, това ли е вярното решение на проблема? Мисля, че отговорът е съвсем ясен. Като председател на интергрупата, занимаваща се с тази тема тази сутрин, представих една, едно проучване за малките и средни по размер банки. Вижда се, че правото, което сме приели се отразява по различен начин на банките в зависимост от техния размер. Господин Фербер говори за конкурентна способността, но преди да премахваме схемите за гарантиране на депозитите прекалено прибързано, по-скоро трябва да погледнем какво се случва на ниво конкуренция. Председателят прекъсва оратора. Извинявайте, само да приключа изречението си. Оказва се, че малките и средни по размер банки имат определени предимства и определени недостатъци, които трябва да се вземат предвид. И аз се присъединявам към казаното от преждеговорившия колега. Тук имаме общата цел да засилим, да укрепим банковия съюз. Въпросът е обаче как да го направим. И изглежда, че не сме съвсем съгласни за това как да го направим. Трябва да поговорим за основните принципи. И трябва да е ясно, не искаме да се движим назад. Важен е начинът по който действат нещата, начинът по който защитаваме депозитите, както и стабилността в абсолютен план. Що се отнася до преструктурирането, постигнахме нещо, което от доста време е наша цел в Европа. Не защитихме системата чрез обещания за плащания, а чрез конкретна структура, която по-рано не съществуваше. Има система за ранно предупреждение, така че и самите банки да могат да предупредят за трудности, с които се сблъскват за да може бързо да се предприеме намеса и да бъдат изключени вложителите. Не искаме да намалим защитата, която съществува вече за вложителите. Бихме искали те да могат да се радват на същата защита и за в бъдеще. Същевременно трябва да имаме и предвид и случващото се в тези страни, където все още не действат схеми за защита на депозитите. А има страни, в които съществуващите там системи ще бъдат съкратени. Нещо, което ще се отрази на доверието на хората там. Ако има страни, които по-настоящем са стабилни и те бъдат отслабени заради начина по който действа този процес, последиците ще са отрицателни. Не е добре да се стига до същото, което стана с правото за преструктурирането, именно прекалено много решения да се прехвърлят на ниво 2. Самият парламент силно разкритикува този процес, заявявайки, че липсва достатъчна отчетност. И така, погледнете предложението, което разглеждаме сега. Всичко е прехвърлено на второ равнище. Така че трябва да се извлечем полка от миналото. Едно от основните ни искания трябва да е по време на политическия процес на законотворчество да вземем предвид всички основни елементи на първо законодателно равнище, там където ние сме с законодател. Благодаря. Благодаря. Бяха зададени някои въпроси към комисията. Господин Патрик Пирсън е тук. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Много интересна размяна на мнение с членовете на комисията Искам да направя три коментара. Първо, да, вярно е, че настоящата директива изисква Европейската комисия да преразгледа съществуващата директива и да направи необходимите законодателни предложения до 2019 година най-късно. Но ние взехме решение да не чакаме до 2019 година. Предложението на комисията разглежда липсващия трети стълб на банковия съюз. нещо, което означава, че имаме единен надзорник на банките, единен орган за преструктуриране, но все още не разполагаме с единна схема за гаранции на депозитите там, където банки фалират. Комисията смята, че по тази причина остава отрицателната връзка между банките и държавите. А, такава схема ще направи доверието в банковата система по-голямо и ще я направи по стабилно Много интересни и полезни неща бяха казани по време на дискусията. Необходимо е да разгледаме разходите за банковия отрасъл, но трябва да вземем предвид как и приносът да се основава на преценения риск и да има яснота предварително как да става това. Необходимо е да разгледаме и моралния риск. Това предложение включва определени предпазни мерки срещу злоупотреба с системата, изисква да се прилага съществуващата директива и по последната информация на комисията, 6 държави членки трябва вече да са транспонирани директивата за гарантиране на депозитите до края на пролетта. Трябва да направим така, че в институционалните схеми за закрила на депозитите е, че тези схеми могат да продължат да действат в съответните държави членки. Надяваме се, че дългосрочното че е, дългия срок за приложение ще допринесе за постигане на стабилност. В крайна сметка, тук става дума за споделяне на риска, масово финансиране. И комисията смята, че тези мерки трябва да бъдат съпътствани от намаляване на риска. След трябва да се занимаем с правилата за несъстоятелност, за съответните рискове. Съветът върви напред бързо и амбициозно, очаква да има общ подход през юни и комисията очаква да работи и конструктивно с Европейския парламент през следващите месеци. Благодаря. Thank you. Благодаря. Предполагам, че това няма да а, наруши правото на инициатива на комисията. Давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател, благодаря на колегите, благодаря на Европейската комисия. Що се отнася до графика на работата, а, съм съгласна с графика, който вече сме е, приели, е, с изключение на подкрепата на една единствена политическа група, но това беше ясно от самото начало. Важно е да не губим време. Бяха казани няколко много важни неща. Някой може да остане с впечатлението, че по-настоящем депозитите не са гарантирани от всички тези коментари. Разбира се, че има ограничения на това, което може да се постигне с една национална схема за гарантиране на депозити. Е ясно, че всеки гражданин би искал неговите депозити да бъдат гарантирани, но, моля ви, не трябва да се оставя впечатлението, че такива гаранции няма по-настоящем. Първата фаза, системата, която гарантира подкрепата в областта на ликвидността, може вече да е достатъчна, за да направи това. Въпросът повдигнат от множество колеги, които казват, как, които питат какви са инструментите, които могат да, да постигнат това, остава без отговор и дис е полезно предложение тук. Нещо важно тук е предложението направено от множество колеги, да се направи така всяка национална схема да стане по-силна след въвеждането на тази схема. Много колеги правят се сравнение с Съединените щати, но Съединените щати не са Европейския съюз. Ние сме на конструкция от национал... държави а, и схеми на национално равнище и също така възможност да се работи на европейското равнище. Ако ЕДИ се разглежда като начин да се прехвърли отговорността от националното равнище изцяло на европейското, то тази схема няма да проработи. На въпроса е на национално равнище да се поеме съответната отговорност и оттам нататък да има възможност за гарантиране и на европейско равнище. Но тук не става въпрос да се избере едното или другото. Трябва и двете системи да функционират паралелно. Що се отнася до риска, важно е, че се споменаха правилата, свързани с несъстоятелността. Темата е включена и в съобщението на комисията и аз не случайно казах, че трябва да се разгледа това несъвпадение между правното предложение и съобщението на комисията. Това е тема, която беше спомената. Без споменат също и риска, свързан с държавния дълг. Елемент, който също не е в съобщението на комисията, нещо, което може да слона в стаята, който всички се правят, че не виждат. Изненадах се от казаното от Данута, която каза, че се изненадва, че се гласява с Блумбърг, който може да е помадрял сега, като е стана дядо, но цели иначе важното е да се види как по леганен начин може да се обвърже намаляването на риска и схемата за гарантиране на депозити. След това как може да се претегля риска и да се обвърже тази преценка на риска с вноските към фонда. Важно е също какво се включва, какво се изключва и какво може да бъде включено евентуално. Има елементи а, под европейски надзор, има европе... елементи под национален надзор и да трябва да се разграничат по доста по-ясен начин. А, казнат от Петър Симон, много високо ценя а, твоя опит. Действително важно е да се вземе предвид а, и рискът, който може да съществува в самото законодателство, така че е, очаквам да работим добре всички заедно. Благодаря. I think it has been an... Благодаря. Много интересен дебат. Точно по график се движим. Темата заслужава внимание. Интересни идеи чух. Част от тях ще бъдат обсъдени допълнително, на по-късен етап. Трудно ми е да разбера, например, как може да има намаляване на риска с увеличаване на капитала на банките, а не с намаляване на възможността за дефолт на държавите. Ако държава изпадне неплатоспособност, банките се засегнат, независимо дали имат 25 или 30%. Промяната на прага не променя факта, че при фалитна държава ще имаме проблем с финансовата стабилност. Колегата Фернандес го каза, вие се съгласихте с него, но още нямаме предложение. Необходим е балансиран текст в доклада за Банковия съюз. Той е важна стъпка. Имаме време, ще обсъдим и този и други въпроси, повдигнати при обмена на мнения. Вторият такъв дебат ще бъде на 7 април. Има изслушване, 24 май, след решение на бюрото ще стане това, 20 септември, проект от текста, 6 октомври, крайен срок за изменения. Няма да коментирам по сроковете. Има различни подходи. 26 септември, 6 октомври за изменения е много кратък срок, имайки предвид значимостта на темата. Няма да влизаме сега в този дебат, вие ще прецените. Но има много месеци за доклади, след това само няколко дни за измененията. Нещата няма да са много равни. Депутатите ще имат нужда от повече време за изменения. Но няма нужда сега да говорим по този въпрос. Това беше за днес по тази тема. Благодаря на докладчика, на класите Сянка. Преминаваме към следващата точка. Имаме още един доклад на Фербер. Вие днес просто целият дневен ред сте заел. Два доклада има. И двата са два ваши, следващите два. As you know, we have... Както знаете, трябва да обсъдим два доклада. Изменена директива на МИФИД и Мифир. Няма нужда да обяснявам защо сме тук, какво е заложено на карта, докладчика, че ще го направи, вместо мен. Решихме да няма упростена процедура. Имаме допълнително изменение от докладчика. Марко, заповядай. Обясни предложението си. Благодаря, председателю. Колеги, мислих си, че миналата година ще приключим с МИФИД, поне така пишеше в пътната карта. Но Европейската комисия не направи актове по делегация, нямаме и техническите стандарти по прилагане и регулираните технически стандарти които са нужни за надзор. Миналата година, през октомври, трябваше да има такъв преглед. Zu erwarten hat. Bin dann doch überrascht, äh, dass es jetzt... Но това не бе факт. Четири месеца отне този процес комисията да излезе с този подробен акт. Доста време мина, за съжаление. Искаше ми се нещата да са приключили доста по-бързо. В момента, в който получих от доклада на комисията, веднага започнах да изготвям своя доклад. Той вече е готов. Така че ще се опитаме да ускорим процеса. Това, което искам да кажа пред Европейския парламент, е, че ние не сме представлявали какъвто и да е проблем при забавянето на МИФИТ и МИФИР. Други институции забавиха нещата, не парламент. Исках ясно да го кажа, още в самото начало. И сега ще бъда кратък по темата. Обсъдихме с политическите групи тематиката Говорили сме за това как ще реагираме на предложение на Европейската комисия. Чухме от комисията, че ще има едногодишно забавяне. Можем да се съгласим, ако това наистина е наложително. Есма каза, че една година обаче няма да е достатъчна. Казах на комисаря, че Нямаме право на грешка, имаме право на един опит и не може да забавяме постоянно процеса. Така мисля аз. Другите могат ще да са на различно становище, но не може постоянно да се отлага. Есма не може да остане безмълвна по този въпрос. Имат нуж... Има нужда да ни подадат информация има нужда на някакъв етап да излязат с определен продукт. Затова Европейската комисия сега предлага едногодишно забавяне на процеса. Знам, че има дата, когато прилагането трябва да започне. Това също трябва да бъде коригирано. все още нямаме мерки от ниво 2. Това е изключително важно, ако искаме да спазваме сроковете по прилагане. Това също трябва да бъде отложено във времето, като държавите членки няма да могат да спазят крайния срок, заложен в директивата. Документите все още не са приети. Има много заинтересовани страни, те казваха, че при прилагането се установява, че част от разпоредбите не работят и е добре да има преглед на МИФИД. Виждате обаче, че моят подход не е такъв. Ако започнем да обсъждаме други въпроси, не само сроковете, няма да сме готови за година. Моето предложение е да се съсредоточим върху сроковете. Утре ще мога да обсъдя това с холандското председателство. Ще ми бъде интересно да чуя как си представят те нещата във времето. Не съм чул подробности за момента, така че наистина се радвам, ако съвета също подходи амбициозно към този проект, за да може да се стигне до съгласие е, между тях и нас в максимално кратки срокове. Като докладчик не искам да забавям нищо повече. Това е по двата доклада. Надявам се за последен път да ми се налага да правя доклад по Мифит и Мифир. Първото предложение на Европейската комисия излезе през септември 2011 година. Пет годишни, пета годишнина ще отбележим скоро. Ма как да отбележим годишнина, като нищо не е приключило и няма какво да честваме? Благодаря. От името на колегата Дот, която между другото роди прекрасно момиченце, Проверихте ли дали е хубаво момиченцето? Прати снимки. Прати снимки. Да. Колегата Анелис работи по тази тема и роди Изабела в началото на месеца. И майката, и дъщерята се чувстват отлично, маркас. Мифит 2 и Мифир са едни от най-широко обхватните законодателни актове след кризата. Всички казват, че е важно наистина да заложим добри текстове. Новото законодателство трябва да влезе в сила в максимално кратки срокове. В нашата комисия преди около 6 месеца за първи път изслушахме ЕСМА, след това Европейската комисия. Те не смятаха, че ще могат да спазят сроковете, един от тези срокове е 3 януари 2017 година. Депутатите работиха по този въпрос, срещаха се с служители на комисията на ЕСМА почти всеки месец. Бяхме много изненадани от това, тъй като изобщо не бе споменавано на нито едно от заседанията, че ще има такова закъснение. Видяхме обаче какви са доказателствата, за да видим и как да се подходи, за да има финансова стабилност, да има по-добра защита на инвеститорите, да се гарантира функционирането на пазарите и предоставяне на индустрията с правна сигурност. След като обсъдихме всичко това, Европейския парламент ясно заяви в свое писмо 27 ноември 2015 година, подписано от докладчика, председателя, изпратено от името на целия преговорен екип, че макар, че сме разочаровани, че е необходимо такова забавяне и особено разочаровани, че така късно бяхме информирани за, за забавянето, смятаме, че то ще е възможно при две условия. Първо, комисията редовно да случите пред парламента за това как се прави прилагането. Трябва да имам основ, един ясен проект с ясни кръгълни камъни и ако нужна още една година, искаме да знаем точно какво ще се случва през тази година. Искаме гаранция, че Европейската комисия, както и този отрасъл, ще са готови за новия срок януари 2018 година няма да има второ удължаване на сроковете. Европейската комисия излезе с първоначален документ. А, ние благодарим за него. Но ще имаме нужда от повече подробности а, с а, напредъка за да имаме гаранция, че съответните крайни срокове ще бъдат спазени. Също така ясно заявихме, че парламентът ще разреши такова удължаване по мифит 2 и МИФИР, ако Европейската комисия приеме законодателство от втори вид, максимално кратки срокове. И ако включи безпокойствата на парламента, изложени в много писма и към ЕСМА, и към Европейската комисия. Към, днешен, към днешна дата не е прието законодателство от вторичен вид е, от страна на Европейската комисия и няма никакви гаранции, че нашите тревоги са взети предвид. Всички искаме нещата да се движат максимално бързо и да има правна сигурност на този отрасъл, тъй като те започват да прилагат тази реформа за функционирането на финансовите пазари. Изключително важно е в този контекст двете условия на парламента да бъдат изпълнени. Групата на социалистите демократите благодаря на Свидин Фербър за неговия доклад. Той работи включвайки всички колеги в контекста на този проект от доклад смятаме, че е изключително важно да се промени текста на мисир, който е първичен, за да може пакетните транзакции да бъдат включени в режима за прозрачност преди извършване на сделките. За това смятаме, че има подкрепа от всички фракции. Правим предложение за изменение в този смисъл и се надяваме да бъде подкрепено от всички ви. Основните тревоги на нашата група за МИФИД са свързани с новия режим за стоковите деривати и по-специално новите е, режими за позициите. Ясно сме заявили това е, в различни случаи. Записали сме го и в писма от името на преговарящия екип към ЕСМА и Европейската комисия. Искаме от Европейската комисия да разберем, включила ли е нашите безпокойства предвид, когато изготвя законодателство от вторичен вид. Благодаря и ще поздравя Анна Лис и бебето, и бебето извинете, от ваше име. Благодаря. Благодаря, Кейт Суинбърн. Благодаря, председателю. И аз съм напълно съгласна с докладчика, казаното от Анна Лис. 18 държави членки са поискали забавяне на прилагането на МИФИТ и МИФИР. Всички подробности ще бъдат заложени в вторично законодателство. То не е готово, така че държавите членки няма как да транспонират регламента. Подобно на колегите, аз не смятам, че не може сега да започваме отново да работим по текста и да променяме различни текстове, които сме заложили там. Множество часове отидаха по време на срещи тристранен вид, където обсъждахме и искаме а, да не се стартира този процес отново. Виждам, че докладчика кашля и дори се дави, като чуя нещо такова. Та има много малък брой случаи, където правното тълкование не отговаря на нашите намерения. Те са посочени от ЕСМА и от националните надзорници. Искам да подкрепя промяна на първо ниво за а, пакетните транзакции. Пакетните транзакции а, сега се възползват от отлагания а, след сделката, а не преди това. Пенсионните фондове са засегнати. Те искат а, да балансират а, своите пасиви. И а, това не трябва да бъде успорвано тук. А, други въпроси са свързани с една разпоредба, за фирмите за честотно или бързо търгуване и корпоративни сделки, които се опитват да хеджират риска. Имаме отрицателен а, резултат тук, а, който ще доведе до това фирми, които купуват на прозрачни платформи, да трябва да се върнат на извън борсови сделки, за да не бъдат класифицирани като фирми Мифит, защото тогава ще попаднат под директивата за капиталовите изисквания, няма да бъдат изключени от ЕМИР, и, а парламентът искаше да гарантира точно това. Мисля, че може да намерим решение по тези дребни въпроси, които са просто правни тълкования. А, тези два а, случая са единствени. Аз не искам наново да се започне работа по МИФИТ, Но по, когато има такива проблеми с правно тълкование, мисля, че трябва да бъдем достатъчно отговорни, като са законодатели, да имаме достатъчно политическа воля, за да решим проблемите. Благодаря. Благодаря. Имате думата. Питър. И пак гласът на Кора. Тя иска да благодари на докладчика за толкова бързото представяне на доклада след предложението на комисията и тя смята, че трябва има яснота за регулаторите, участниците на пазара. И това трябва да стане максимално бързо. Става дума за дата, в която ще се приложат мифит и мифир. Кора се притеснява от отношението към пакетираните транзакции и подкрепя мерките на ниво 1 ето защо тя очаква да продължи да работи заедно с докладчика и други членове на екипа преговарящи по въпроса през следващите дни и седмици. Благодаря, господин председател. Фабио Дамази. И, от... и аз искам да поздравя Анелис на време роди детето си. Напълно подкрепям това, което каза докладчикът Маркос Фебер. Няма какво да се добави. Въпросите, описани в писмото, следва да бъдат приложени на практика в съответствие с договореното на първо ниво. Това е което искам да кажа. Можем да дадем набързо думата на комисията. Благодаря само няколко думи, защото се позовахте на нашата бързина и график. Отбелязахме, че ни вие сте по-бързи от нас. Ако отчетем процеса, през който трябва да преминем преди да излезем с предложение, съчувствието ви и разбирането ви може би ще бъдат по-големи. Четири месеца е доста бързо. Ние преднамерено не въведахме съществени промени, налесно ясно сме, с въпроса за пакетираните сделки. Е, аз е, се виждал съм поне пет различни дефиниции на това понятие и не смятам, е, че трябва да създаваме допълнителни проблеми. Всяка, всяко професионално сдружение си има своя дефиниция. Трудно се отделя плявата от зърното и затова избегнахме проблема. Също така, трите делегирани акта се подготвят, те са почти готови. Сега оглеждаме последните детайли и за съжаление ще има закъснение заради преводите. Актовете за делегация трябва да бъдат преведени на всички официални езици. Това не може да се избегне по регулаторните технически стандарти наясно сме с вашите притеснения. Многократно сме се допитвали до органа за, цен, за ценни книжа и пазари, за прозрачността, лимитите на позициите. Графикът е доста съкратен. Не искаме да застрашим графика, който предвижда въвеж... прилож... приложението на тези актове. Не искаме да да се стига до прекалено отлагане. Надявам се, че ако се решат тези проблеми, в крайна сметка ще трябва да постигнем споразумение с ЕСМА. Ако има формална, формален отказ, няма да спазим а, срока. Проблемите са сериозни и трудно могат да бъдат решени за толкова кратък период от време. Благодаря. Докладчикът има думата. Благодаря. Знам, че е много трудно нещата да се доведат до край в комисията. Е, и е, проявявам разбиране и в парламента имаме подобен проблем, но не тук е въпросът. Отбелязах, че няколко колеги изразиха желание да се спрат на няколко различни въпроса в това досие, в е, моите разговори с председателството. Аз ще повдигна тези въпроси, но това предполага да бъдем максимално бързи. Ако поискаме да се изключат преговори на бързо, това ще бъде най-добрият сигнал на пазара. Но въпросът е, за пакетираните груповите сделки е въпрос, който все още не е, е решен задоволително и може би мнозина се, се задава въпроса какво означава това понятие. Има опасност да говорим за различни неща. Аз мятам, че трябва да имаме единна представа за графика и се надявам, че този законодателен акт ще, подо... ще доведе до подобряване нещата, особено ако комисията спази графика за мерките от второ ниво и можем да използваме актовете за делегация и регулаторните технически стандарти да бъдат разработени на време. Искаме обаче е, размяна на мнения, за да може парламента да даде своя принос, но това е различно от е, дискусията, която водим. Благодаря на всички за участието. То говори за това, че цялата пот, която хвърлихме по тези въпроси, ще доведе до осезаеми резултати. Благодаря. Благодаря. Можем да приключим заседанието. Процедурата ще се води само на английски, за да можем да решим да, да приключим процедурата максимално бързо. Изменения трябва да бъдат днесени на ръка. Секретариатът ще ви информира срокът. Внасяне на изменения 29 февруари 5 часа след обяд, обсъждане на измененията 16-17 март, гласуване веднага след това, гласуване в пленарна зала, предстои да се уточни. Благодаря. Закривам заседанието. Следващото заседание 15-16 марта. Благодаря.